Does it work? It works. Good. Good evening. Good evening. Добър вечер, госпожи и господа. Позволете ми да открия заседанието, макар и не съвсем точно в 7 часа, защото все още някои колеги пътуват насам. Някои с автобус, други с влак, трети с самолет, четвърти пеша, кой както може. Well, madam, madam Toya would like all of us. Госпожа Тоя, моля ви. So, now is uh, maybe slightly later, but... Макар и uh, с закъснение, все пак трябва да започнем. Ако няма други бележки от ваша страна, проекта за дневен ред на нашето извънредно заседание може да бъде прият. Моето съобщение в края имаме точка разни. Имам важно съобщение. Двете водещи парламентарни комисии по бюджети и по економически въпроси решиха да гласуват по втората версия на ЕФСИ до 24 април, като имаме предвид политическото значение на това досие. Ние фитре, преценихме, че е необходимо да съобразим нашия график с техния и от тук проистича задължението ни да организираме днешното извънредно заседание. FC2 имаме законодателен доклад и вторият е доклад по собствена инициатива и двата са изключително важни, защото искаме да представим нашите становища и на Комисията по бюджети и на економическата комисия, защото те са водещи по това досие. И така, скъпи приятели, единни сме в становището си, че трябва да се приложи член 54 от правилника, поради голямото значение на темата. И сега можем да преминем към приемане на протокол колите от 27-28 ноември, 12-13 януари 2017 година, ако няма възражения по тях. Протоколите от заседанията се приемат. Виждам, че няма възражения. И сега ще гласуваме. Имаме две предложения в началото. И Пробваме електронната система за гласуване. Моля, гласувайте. А, въпросът ли, по който да гласувате? Обичате ли да гласувате в Страсбург? Да или не? Моля, гласувайте. Okay. Okay. It's, uh, well, I understand. I understand the message. Разбирам. Разбирам посланието ви, за мен е много важно. Виждате, е, че има и въздържал се. И така, нека да гласуваме проекто становище законодателно предложение за нов регламент Европейски фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ и а, въвеждане на а, техническо разширение на а, фонда за единият европейски консултативен център. Госпожа Ева Кайли. Моля ви, проверете колко души има от НП, защото не нося картата си за гласуване и не знам дали ще мога да гласувам. За сега можете да заявите гласа си за или против.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 против, въздържали се, приема се. 131 за, за, против, въздържали се, нека да проверим. Okay. I close the vote. Rejected. Rejected. What? Your vote is for. Гласувате за така ли? Добре. Госпожа Кучицка пък гласува против. А? В такъв случай, за съжаление, се отхвърля. My goodness, maybe we should make a small break and you go... Може би не е след да направим почивка и да си вземете картите за гласуване. And is accepted, because you are also for accept. Вие сте за. Добре, в такъв случай се приема два допълнителни гласа за и един допълнителен глас против. Много ще бъде сложно. Много търпение трябва да проявите. Аз ще проявя такова. 132 за, против. Още веднъж. Електронна проверка, моля гласувайте. Изменение 132. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 134 за. Заедно с изменение 141, което не е на същата страница. Повтарям, изменение 134, изменение 141. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 138 за. Да проверим компромис 2. Добре. Моля да проверка по изменени компромис 2. Прекратете гласуването, да видим какъв е резултата. Приема се. Изменение 138 за, против, въздържали се, моля да вдигате ръце ясно. Знам, че сте изморени първи ден на сесията, но все пак, моля ви, още веднъж 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменени 140, моля гласувайте. Да Прекратете гласуването. Yeah. Well, Един глас против повече. В такъв случай стават 28 гласа за и 28 гласа против. В такъв случай се отхвърля. Добре, отхвърля се, скъпи приятели. 142 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 част 2. Извинете, 153 част 2 за. Против.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 против, въздържали се, отхвърля се 161 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 161. Моля, гласувайте. Електронно. Sorry, sorry. 161. Извинение 161. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се, 167 за, против, въздържали се, отхвърля се, 181 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Изменение 181. Прекратете гласуването. Този път се приема. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против. Нека да направим проверка на изменение 189. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 191 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11 за против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 193. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Има още един глас а, против. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 и 5. Ah, uh, Извинете, 126 за, против, въздържали се.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 204 лица против, въздържали се. 204, извинете. Прекратете гласуването. 205 за. Против. Въздърж. Със същото мнозинство се отхвърля. Добре, нека да направим проверка. Добре.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 и след него компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46, втора част за, против, нека да проверим. 46, втора част. Крайно гласуването. Отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 56 втора част. 56 втора част за, против. Нека да проверим. 56 втора част. Край на гласуването. Приема се. Изменение 56, четвърта част. Четвърта част на също изменение. За, против. Приема се. Нека, нека да проверим. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 4, втора част. За, против, въздържали се. Нека да го проверим. Изменение четвърто, втора част. Край на гласуването. Приема се. Изменение 63, втора част. За, против, съжалявам, но не мога да съм сигурен в жестовете ви. Изменение 63, втора част. Втора част на 63. Край на гласуването. Отхвърля се. Този път се отхвърля. Изменение 63, трета част за, против. Нека да го проверим. 63-то изменение, трета част. Крайно гласуването. Приема се. Добре,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 въздържали се, нека да го проверим, 91. Край на гласуването. Приема се 90 за, против, въздържали се, отхвърля се 93 за, против, въздържали се, приема се 13 за, против, въздържали се, приема се 97 за, против, въздържали. Нека да проверим. 97 проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за против, въздържали се, отхвърля се, 113 за, против, въздържали се, приема се, 14 за, против, въздържали се, приема се, електронно гласуване, окончателно, поименно. Гласуваме целият доклад по законодателното становище. Прекратявам гласуването. Приема се. Честито на госпожа Ева Кайли. И сега investment, implementation, implementation. Е, Мариан Жан Маринеско. Доклада на Жан е, Маринеско, той е нашия доклад, че компромис едно. За, против, въздържали се,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 Против. Въздържали се. Нека да проверим. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против. Нека да проверим. 64. Проверяваме 64. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за, против. Нека да проверим още веднъж. Имаше малка разлика. 65-то проверяваме този път. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за. Против. Нека да проверим. 68. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. 79 за. Против. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за против, въздържали се. Приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Нека да проверим 94-то. Проверяваме 94-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се. Нека да проверим 113 изменение. 113. Край на гласуването. 113 се отхвърля. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно, поименно, окончателно гласуване, начало на гласуването. Начало на гласуването. Uh, Благодаря ви. Край на гласуването. С голямо мнозинство се приема доклада. Поздравление на докладчик. Нещо по точка разни? Нищо. Тогава край на заседанието. No.